коментари можем да приемем и протоколите от предишните заседания. Днес казваме добре дошъл на комисаря Фил Хоган с ресор селско стопанство ще обсъждаме е, директивата относно нелоялните търговски практики във веригата на доставки на храни между предприятията. Съществува проблем, свързан с дисбаланса в е, веригата на доставки. Има потребност от повече прозрачност в този сектор. През ноември 2015 година Комисията по селско стопанство като подпомагаща на комисията ИМКО при изготвянето на доклад по собствена инициатива по тази тема в съответствие с точка 54 от правилника прие становище по нелоялни търговски практики във веригата на доставки на храни между предприятията. Както знаете, наш докладчик тогава беше госпожа Магинес. В този доклад ние е, призовахме за законодателни решения на проблемите. В резолюцията, гласувана в пленарната зала на 7 юни 2016 година, парламентът призова Европейската комисия да представи предложения а, за решаване на проблема с нелоялните търговски практики във веригата на доставки на храни между предприятията, за да се е, гарантира справедливи доходи за фермерите, както и избор за потребителите и прозрачни търговски взаимоотношения между производителите, доставчиците и дистрибутори на храни. Експертната група по селскостопанските пазари в свой доклад, е, представен през ноември 2017 година, предложи Европейската комисия да приеме, да представи е, рамково законодателство за хармонизирана основа на забранените нелоялни търговски практики в държавите членки и да се осигури ефективно правоприлагане на правилата, независимо от това дали те са европейските базови правила, правила на държавите членки или доброволен а, кодекс. Предложението за директива относно нелоялните търговски практики във веригата на доставки на храни между предприятията е току-що прието от колегиума на комисарите тази сутрин. Имаме удоволствието да приветстваме добре дошъл комисаря Хоган, който да представи това предложение на настоящето извънредно заседание на Комисията по селско стопанство. Ще чуем и други оратори, но най-напред давам думата на комисаря. Thank you very much, Mr. Chairman and honorable members, ladies and gentlemen. Be... Благодаря, господин председател. Госпожи и господа, радвам се, че имам тази възможност да представя предложението за нелоялните търговски практики. Надявам се, че това е първа стъпка към по-добре функционираща верига на доставки на храни между предприятията. След сега с публикуването на предложението виждаме светлина в тунела. Днес а, показваме как, как изглежда Европа, която защитава в областта на храните и доказваме, че сътрудничество между страните има добавена стойност – Исках да представя предложението в парламента и на вашата комисия, тъй като много от членовете на парламента участваха в разработването на тези приоритети през последните 19 години. По-конкретно доклада на госпожа Магине с помощта на господин Декастро и доклада на господин Дехейс – беше получен много ясен мандат от Европейския парламент, за да се предприеме нещо по конкретния въпрос през 2017 година. Гласуването в парламента беше ясно. Резолюцията от 2016 година постави акцент върху важните въпроси, предизвикателствата в бъдещето. Вие сте, пра... Вие сте пряко избрани представители на гражданите. Очудващо е, че толкова много райони е, идентифицират този сериозен проблем отдавна не можем да не отдадем признание на словашкото председателство през 2016 година, когато се постигнаха единодушни заключения на съвета, в което се настоява за действие. В комисията създаде експертна група по сълскостопанските пазари, група експерти, чиято задача е да оценят ролята на фермерите в веригата на доставките и за да види как да се засили тя, на Възоснова на тези предложения комисията направи оценка на въздействието и консултация, както и предложения. Разбира се, това съответства на междуинституционалното споразумение и по-доброто регулиране. Резултатът от консултациите даде възможност да, да идентифицират конкретните нелоялни търговски практики. Както знаем, нелоялните търговски практики са практики между предприятията, които се отклоняват от добрата, добрия търговски кодекс обикновено. Те се налагат едностранно от един търговски партньор върху друг. Веригата на доставките на храни е особено уязвима на тези практики поради сериозните различия в възможностите за водене на преговори. В една анкета, публикувана наскоро, е, става ясно, че 88% от участниците смятат, че укрепването на ролята на фермерите във веригата на доставките е много важно. 96% от участниците в публичната консултация по модернизацията на ОСП са съгласни с това, че подобряване на положението на фермерите в ригата на доставките и преодоляването на търговските практики трябва да е цел на ОСП. Разбират се, националните инициативи помогнаха, особено закона в Испания, както и в Обединеното кралство. Но както е посочено вашата резолюция, сегашният сегашната фрагментарност, проистичаща от различните национални подходи, свързани с преодоляването на нелоялните търговски практики, е недостатъчна. С решението, предложено от Европейския съюз, което е рамково законодателство на Европейския съюз за борба срещу нелоялните търговски практики, да се направи така, че фермерите и потребителите могат да имат равноправни условия за продажба и покупка, се оформя като реално. За първи път в историята комисията предлага законодателство в този област. Предприемане на действия в тази област се обмисля от 19 години. Сега предлагаме конкретни целенасочени мерки, които да въздейства върху най-слабата брънка в веригата на доставки. Тези мерки са в интерес на веригата като цяло от фермера до потребителя в супермаркета. Неуянте търговски практики са свързани с закъснели плащания, отмяна на поръчки в последния момент, едностранни промени в договора и е, принуждаване на е, доставчика да плати за непродадени стоки. Други практики е, ще бъдат предмет на споразумение между страните и когато например купувачът, който връща доставка на доставчика, доставчик, който плаща за промоцията и маркетинга на хранителни стоки, които се продават от купувача. Комисията иска да създаде контролен орган, който да прилага правилата. Няма смисъл законодателство, което не се прилага. При доказани нарушения компетентният орган ще налага пропорционални и разобеждаващи санкции. Този контролен орган ще има правомощия, ще може да започва да се самосезира и да започва разследвания. Страната, която отправя оплакване, ще може ще има правомощи в Съюза на равни. Никоя държава членка няма монопол върху мъдростта. Според Създава се координационен механизъм между първоприлагащите органи, за да има обмяна на добър орган. Субсидиарността и пропорционалността са ключови думи и предложените мерки допълват мерките, които вече съществуват в държавите членки и доброволния кодекс. Държавите членки могат да предприемат допълнителни мерки, ако желаят. Доклада на комисията е, се подкрепя, е, почива на оценка на въздействието и се, ще се представи на двамата са законодатели. Това предложение е съвсем ново и разбира се съм на ваше разположение за отговор на въпроси след като сте проучили това предложение в дълбочина. Укрепване на положението на производителите в веригата на доставките е приоритет за мен, както казах на изслушването си през 2014 година. Ние можем да постигнем заедно възоснова на взаимодействие между институциите и искаме фермерите да имат по-силна преговорна позиция. Това беше част от Омнибус. Това беше първата стъпка. Днешната стъпка е втората стъпка. Третата стъпка е подобряване на макропрозрачността. В заключение, дами и господа, господин председател, добре управлявана верига на доставките на храни трябва да е справедлива. Днешното предложение има за цел да осигури справедливост, да даде глас на онези, които до сега са били безгласни и са били жертва на слаба преговорна позиция това предложение е добра основа за бъдещи действия. Разчитаме на вашата подкрепа, за да може процесът да се реализира максимално бързо. Благодаря за вниманието. Bardzo dziękujemy. tego są oklaski. Много благодаря. Добре, е, че предложението вече е на масата. Господин Хойзлинг, първи оратор. Групата на зелените има днес е, семинар, свързан с е, ОСП. Днес. Ние организирахме това извънредно заседание по-късно. Господин Хойслинг трябва да напусне залата. Много благодаря. Действително, ние бяхме планирали нашето събитие по-рано. Благодаря ви, че ни давате думата сега. Много благодаря за вашата инициатива, господин комисар. Мина доста време успяхте да дадете вашето предложение в последната минута на този мандат. Според нас това може да е само една първа стъпка. Отдавна трябваше да се предприема нещо срещу нелоялните практики, за да могат малките предприятия да предприемат мерки, когато се сблъскат с такива. един проблем обаче няма да решим Ставаше дума за него и в доклада на госпожа Магинес, а именно несъответствието в преговорната позиция между малките производители и големите вериги от супермаркети. В Германия има три такива големи вериги. А справянето с а, това проблематично съотношение всъщност е обект на картелното право, на антитръстовото право. Малките и средните предприятия трябва да могат да получат своите права. Приветстваме това предложение, но не смятаме, че то решава всички проблеми. В всички досегашни доклади се казваше, че Проблемът е, че именно заради монопола на големите а, търговски вериги за хранителни стоки се определя асортимента в магазините и всички докладчици, а, всички производители се съобразяват с а, това. А, има проблеми с неспазването на срокове а, и във всички държави членки се поставя въпроса какво може да се направи в борбата срещу нелоялните търговски практики. Бяха споменати 14 отделни точки, в които се опитвате да постигнете промяна. нашето желание от страна на парламента беше да включим още някои допълнителни точки от доклада Магинес, за да укрепим още повече позицията на дребните производители. Основният проблем, за съжаление, не се назовава в предложението на комисията. Именно това а, неправилно съотношение над мощието на а, големите вериги от супермаркети. Смятам, че трябва да, се, да има и мерки от страна на комисарят във връзка с антитръстови мерки. Euh, Благодаря ви. Мисля, че това наистина е правилен подход но има нещо, което трябва да се доуточни. На първо място, при големите супермаркети трябва да правим разлика между големите предприятия, например млечните предприятия, които могат да произвеждат много, и малките производители, които разчитат само на един продукт. Ясно е, че между малките производители – има много по-големи различия и освен това те не могат да компенсират така както го правят големите. Необходимо е да се мисли за размера на преработващите предприятия. Това също трябва да се договори. На второ място производителите. Имаме много големи производители, като Акталис във Франция. Те обаче не са задължени да представят своите сметки. Следователно, производителят не може всъщност реално да договаря цената, която му се налага. Ето тук също трябва да се работи, защото на европейско ниво ние имаме задължение за прозрачност на счетоводството. Необходимо е да се представят реалните направени разходи. Благодаря. Госпожа Подуш. Я, herzlichen данк. Много благодаря, господин комисар, за вашето предложение. И аз смятам, че беше важно и необходимо да се направи това. Господин Бове даде примера с лакталис. Не смятам, че трябва да регламентираме само онова, което се договаря между производителите и веригите от супермаркетите. Трябва да отчетем и ролята на а, земеделските производители във връзка с а, изкупващите, с преработващите предприятия. Често пъти това са кооперативи, които имат влияние на пазара и имат честно отношение към производителите. Вие предлагате списък от нелоялни търговски практики. Аз съм сигурна, че големите концерни, за които става въпрос, ще действат с юристи, за да намерят вратички и да заобиколят вашия списък. имам въпрос. Какво бихте предприели, ако в последствие се появят друг вид нелоялни практики? Дали те ще бъдат включени в този списък, защото и те ще са в ущърп на дребните производители. Трябва също така да се реформира и а, конкурентното право, както каза колегата Хойзлинг, за да не работим само върху симптомите. Господин комисарят иска да отговори веднага на вашите въпроси. Благодаря ви за направените коментари. Принципно аз трябва да се притеснявам, когато зелените са съгласни с моите предложения, но всичко, което вие правите и казвате, може би означава, че още не сте добре запознати. Тук става дума за всички участници във веригата, не само търговците на дребно и стопаните. Освен това ще ви кажа, че аз правя предложение, а след това с законодателите могат да направят своите промени и подобрения, както знаете много добре, след което се прави преглед. След влизането в сила на предложението, три години по-късно, ние можем да направим промени. Следователно, такъв механизъм също може да се въведе. Обръщам се към вас, господин Бове и господин Холзинг. За нас е най-важно това, че селският стопанин има големи проблеми в цялата верига. Лакталис вече бяха споменати. Е, вярно е, могат да се предприемат национални мерки, но да използваме и инициативата за пазарна прозрачност – трябва да помогнем на производителите, да им дадем повече власт в преговорите и в цялата хранителна верига, да се използват, например, производителските организации. Ние ще имаме инициатива за пазарна прозрачност по-късно през годината. Освен това, по всички продукти почти вече имаме установени пазарни обсерватории, за да се знае какво точно се случва. Благодаря на зелените, че споменаха всички теми, които със сигурност са включени в предложението. Yes. Господин Дес. Господин Дес. Благодаря, господин председател. Благодарим господин комисар за представеното днес предложение. Благодаря на колегата Магинес, която работи по тази тема. Радвам се, че предложението вече е на масата и сега от нас зависи да напреднем бързо по този въпрос и да подобрим предложението. Ще подчертая казаното от Мартин Хойзлинг. Предложението е добро. Трябва да се надгради, за да постигнем добри резултати и действително трябва да помислим за промени в конкурентното право. За първ път има такава инициатива а, в а, тази посока. Аз съм в парламента от а, 2004 година. 2005 година се намесихме за първ път в работата на концерните посредством а, идеята за отпадането на а, роуминг таксите. Радвам се, че успяхме да прекратим тази практика на големите концерни и по този начин а, постигнахме а, доста голяма полза за всички граждани на Европейския съюз. Трябва, според мен, да има ясни разпоредби за сроковете на плащане и ясни договорни условия. Благодаря на комисията за предложението и за възможността да работим върху него. Наскоро разговарях както с кооперативи, така и с частни производители. Те почти не смеят да говорят по какъв начин биват притискани от големите концерни, защото се страхуват. Трябва да преодолеем тези взаимоотношения на страх и трябва да укрепим както позицията на производителите, така и на преработвателите. Знам за предприятие, което а, прави оборот за милиони, но те също се страхуват а, от а, още по-големите концерни. Благодаря още веднъж на комисаря. Моята политическа група ще работи активно за постигането на положителни резултати в рамките на този мандат. Знам, че не беше лесно а, да получите подкрепа в комисията и а, комисарят а, по а, конкуренцията също не, а, не беше възхитена, така да се каже. Господин ви има думата сега. Благодаря. Аз също на свой ред искам да благодаря на господин комисаря за това предложение за директива. Благодаря за вашето изложение и това, което казвате е за основния текст, по който можем да работим. Защото е необходимо да се отчете, че това е една добра инициатива. Хранителните доставки и хранителната верига често се обсъждат в нашата комисия Необходимо е да сме сигурни, че и държавите членки ще могат да реагират, за да сме сигурни, че се гарантира доброто изпълнение на договорите. Ние трябва да се насочим към причините за този дисбаланс и преки и непреки. Нелояните търговски практики са темата на вашето предложение, но нищо не се прави за концентрацията на производството в Европейския съюз. Имаме концентрация при дистрибуцията, при големите продавачи, но също така и при производството. Също така имаме сливането на Байер и Монсанто, което трябва да ни притеснява. Това са много сериозни проблеми. Необходимо е да се водим от нашата отговорност законодателно, да оказваме закрила на потребителя, както и на стопанина срещу тези големи олигополи. Има и нещо друго. Темата за дистрибуцията. Защото ние имаме доминация на дистрибуторите. Производителите не винаги имат достатъчно информация, потребителите също. И накрая нетната неутралност, неутралността на мрежата. Тук също трябва да се работи, защото имаме определени дисбаланси. И накрая необходимо е изобщо да се обърне внимание на тези теми. Аз много бързо ги изброих, но ние, разбира се, ще продължим да следим предложението. Благодаря. Uh, um, Благодаря. Аз наистина приветствам предложението на комисията, което се представя днес. Мисля, че е много важно да укрепваме позицията на фермерите в веригата за хранителни доставки, защото те не получават справедлива цена или справедливо третиране. Няма съмнение, че от това накрая печелят супермаркетите с лъвския пай от печалбата. Господин комисар, вие споменахте органа в Обединеното кралство. И мисля, че това е един много добър пример за постигане на напредък. Всъщност аз разполагам с доклада на този арбитър за продуктите в хранителните магазини и виждам какво се докладва. Оказва се, че фермерите е трябвало да плащат свръхвисоки цени, например за опаковането на техните продукти от страна на супермаркетите. И една от най-вредните практики е, за които знам, е свързана е, с оплаквания на потребителя. Ако потребител се оплача от продукт, за това плаща производителя. Същевременно в правата на потребителя е също така и да похвали продукта. Но е глупаво е, да се пишат такива писма, защото се оказва, че и за това плаща производителя. Това са наистина нелояни практики, но в Обединеното кралство имаме насърчителни инициативи, в резултат на които оплакванията на фермерите намаляха в сравнение с предходните години. От 22% до 0%, например, са оплакванията за дизайна на опаковките. Правното основание със сигурност е член 43 и ние трябва да имаме ръководна роля по предложението. Vorsitzender, vielen Dank. Herr Kommissar, ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken für den... Госпожа Мюллер, искам и аз да благодаря на господин комисаря за това, че избраха правната форма на директива, не на регламент. От една страна имаме европейска рамка на европейско ниво и възможност от страна на държавите членки да транспонират в собственото си законодателство. Знаем, че има в държавите членки антитръстово право, но не се се предприеха до сега никакви мерки а, за промяна на антитръстовото право, понеже на първо място се поставят интересите на потребителите а, и на а, големите вериги, а не на производителите. Сега се поставят а, такива цели, като например плащане в 30-дневен срок и а, задължение за невръщане на стоките. Аз на времето бях докладчик в Сянка за доклада на Мерит Магинес. Онова, което липсва в предложението на комисията е повече подробности, свързани с общия пазар. Дали производителите се, въз, се възползват от а, възможността да сключват а, такива типови договори. А, не знам дали ще има преки ползи за производителите посредством промени в антитръстовото право. оценявам вашето желание да подобрите бързо положението на производителите, защото в крайна сметка за потребителите ще бъде добре да се запазят дребните производители, които предлагат най-добро качество на продуктите си. Това ще бъде от полза за всички в Европейския съюз. Thank you very much, uh, for... Благодаря ви за предложенията, господин комисар. Всичко това са добри новини но както казаха и колегите, дявола е в детайла. Ще видим докъде ще стигнем. Със сигурност началото е добро обаче. Ние трябва да направим промяна, ако искаме хората да останат в селското стопанство и ценообразуването до някъде ще помогне. Като говорим за справедливото разпределение на субсидиите, трябва да кажа, че през последните 24 часа получих добри новини и вече няма да плащаме на хората за това, което са правили преди 27 години, а за производството на обществени блага. Ако всичко това се реализира, може би ще запазим хората в селското стопанство – Същевременно едностранните промени в договорите, закъсненията в плащанията, знаем, че наистина притиснаха производителите до стената. Това е битка между Давид и Голият. Надявам се днес да можем да сложим в ръцете на Давид едно малко камъче, една малка прашка, която поне малко да помогне. Но, както казах, Дявола е в детайла. Вземам повод от думите на последния изказал се оратор. Защо избираме директива вместо регламент? Госпожа Мюлер даде своето обяснение с това, че може би се работи по-лесно на национално ниво, но ме ме интересува вие какво мислите, защото е, знаем, че националното законодателство често е раздробено и не е ефикасно. Просто ме интересува каква е логиката за избора на директива, а не регламент. Аз мислех, че бихме били по-силни по другия вариант. Well, thank you for agreeing with me at last. Thank you very much and uh, you... Ето, е, виждате, че господин Фланаган почти направи комплимент на комисията и всички много се развеселиха, защото това почти никога не се случва. Е, колегата Макинтайр вече спомена арбитъра в Обединеното кралство. Аз се притеснявам за това обаче, че това, което предлага Европейския съюз, ще подкопае усилията ни в Обединеното кралство, защото ще имаме преходен период. И не е изключено големите супермаркети да кажат на арбитъра, няма да ви обръщаме внимание, защото ще изпълняваме тези норми. Това ме притеснява. Ние наистина Постигнахме напредък в Обединеното кралство, не искам да отстъпваме от него. След това, вие казвате, че ще наказвате супермаркетите. Как точно ще ги накажете? Чрез Европейския съд ли и дела, които се проточват години наред, без нищо да се промени? Освен това, Въпросът е дали потребителя няма да трябва да плаща повече. В Обединеното кралство, освен това, се въвежда схемата за задължителна пенсионна осигуреност на работниците. За тази схема трябва да допринасят и производителите а супермаркетите се опитват да субсидират своите разходи за пенсии чрез доставчиците. И накрая ще кажа, че когато има някаква хранителна криза, супермаркетите обикновено разбират, че трябва да намалят своя размер. Например, много по-лесно е да реагираш с по-малък брой крави, отколкото повече. Господин Мазо, благодаря. Господин комисар, всичко, което би намалило огромната мощ на големите предприятия, би било добро, защото непрекъснато имаме стремежа за по-ефтини продукти, за потребителя, докато потребителя предпочита да плаща повече за по-качествени продукти, а производителя трябва да получи справедлива цена. Търговските структури същевременно използват посредници. Необходими са обаче инвестиции, за да се направи промяна. Тук има известно лицемерие. От една страна ние заклеймяваме нелояните търговски практики, особено на международно ниво, но същевременно договаряме с Меркосур, например, чрез Европейския парламент също. Това води до нелояна конкуренция. Господин комисар, ще реагирате ли, ще спрете ли преговорите с Меркосур? Мисля, че те са опасни за нашето селско стопанство и хранителна сигурност. Благодаря. Zapraszam в tej chwili pan komisarz odniesie się do państwa wypowiedzi. Господин комисар, имате думата за отговор. Благодаря на всички координатори, които изразиха първоначалните си мнения. Господин Дес е прав. Не беше лесно това предложение да бъде одобрено от комисията. Споменахте, че не всички комисари мислят така както и аз. И конкуренцията в хранителния сектор е, е сериозен въпрос. В крайна сметка имаме съгласие вътре в комисията Надявам се, че вашата комисия ще участва в работата от тук нататък. Мисля, че всички членове на тази комисия трябва да положат максимални усилия. Господин Андрио направи два коментара. Това конкретно предложение е за нелоялните търговски практики. Знам, че ще възникнат а, въпроси е, за обхвата. Е, всички взаимоотношения между фермерите и малките и средни предприятия от една страна и големите преработватели, дистрибутори и търговски вериги са обхванати. Директивата обхваща и трансграничните сделки, доставчиците от трети страни, за да няма отклоняване на търговията. Благодаря на госпожа Тайер за богатия опит, който има в областта на нелоялните практики и британския орган Groceries Code Adjudicator. Ще ми бъде интересно да чуя за годишния доклад, защото там има информация за това, което дава резултати в Испания има подобен закон. Това са двете страни, които анализирахме, когато подготвяхме предложението. Благодаря ви за предложението. Бяха повдигнати въпроси за избора на инструмент. Защо директива, не е регламент? Аз искам това предложение да допълва мерките, в държавите членки и като, и като допълнителна мярка към доброволната инициатива за веригата за доставки. Някои държави членки са предприели повече мерки от останалите е, и това намира отражение в избора на законодателен инструмент. Това е причината, поради която решихме да да изберем е, директива. Споменах е, Омнибус, ще продължим през следващите месеци да работим, за да покажем, че това е постъпателна промяна. Имам, постигнахме напредък в е, Омнибус с помощта на вашата комисия. Сега Работим по нелоялните търговски практики, след това на обсерваторията на пазарите. Всичко това е част от пазари, но мис, съм съгласен, че трябва по-добре да информираме а, фермерите за омнибус. Господин Фанеган, какво мога да кажа? Радвам се, че най-сетне сте видели светлината и ме подкрепяте. Господин Агню спомена важния въпрос за глобите и правоприлагането. Това законодателство ще бъде безполезно, ако нямаме правоприлагане и затова във всяка държава членка ще има контролен орган с, сериозни правомощия. постепенно ние искаме да има координация при изпълнението и освен това изпълнението и най-добрите практики трябва да се разпространяват. Принципът на субсидиарност. Съществуващите мерки в държавите членки трябва да бъдат допълвани, а не замествани. Така че необходим, така че ние ще това, което предлагаме, ще допълва предвидените санкции в държавите членки. Това е добър пример за това, което можем да приложим като добра практика в целия съюз. Потребителите са, винаги се използват а, като претекст от всички, които не искат да се предприема нищо. Редица държави членки предприеха мерки, но цените за потребителите не са се увеличили. И всички потребителски а, асоциации в хода на публични консултации подкрепиха мерките срещу нелоялните търговски практики. Няма данни, че ще се увеличат цените. Създават се условия за равнопоставеност за вътрешния пазар. Всъщност това е нашия стремеж. Не само по отношение на този инструмент, но и по отношение на цялата обща съсвостопанска политика. Това е въпросът, който зададе и господин Лазо, потребителят и какво ще бъде въздействието върху него. Онова, е, информацията, с която разполагаме, и практиката до сега показва, че е малко вероятно да се увеличат цените. Що се отнася до Меркосур, ще оставя този въпрос за друг път. Сега, по минута и половина за всеки оратор. Господин Декастро е първият. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Аз мисля, че действително разполагаме с всички необходими елементи, за да а, постигнем добър резултат. Споменахте, че правното основание изисква нашата комисия да играе а, водеща роля. Действително, но правното основание ще ни помогне да се преборим с другите парламентарни комисии, които искат да бъдат водещи. Вие споменахте важната роля, изиграна от Омнибус. Това беше първата част, защото искахме да направим по-силни организаторите на производителите и не се отказахме от това предизвикателство, както други както някои генерални дирекции имаше така да се каже, предизвикателство от страна на Генерална дирекция конкуренция. Ние сме натрупили а, опит Спомена се доклада на госпожа Магинес. Е, изясниха се нелоялните практики в веригите, но знаем, че има повече от 20 национални законодателства. Някои от тях са много интересни, особено в Испания и в Великобритания. Те могат да ни ръководят в нашата работа хармонизацията чрез рамкова с рамково законодателство, където се определят минималните стандарти. Това е записано в предложението. Е, Стандарт, минимални стандарти, с които държавите членки трябва да се съобразят. Ние трябва да успеем да намерим начин да решим проблемите. Проблемите, за изкривяването са ясни. Сега трябва да видим дали можем да свършим по плодотворна работа. И аз се надявам, че с колегите ще успеем да повишим прозрачността прозрачността и да хвърлим светлина върху нелоялните търговски практики. Тези, тези, тези бях споменати от другите. Частната марка създават изкривявания на пазара, защото големите дистрибутори е, са хем производители, хем, е, е, хем дистрибутори. Благодаря, надявам се. Поздравление, господин комисар. Мисля, че след Омнибус това е второто чудо, което се случи. Благодаря. Започваме да вярваме в чудеса. Госпожа Магинес се следващата. Благодаря, господин комисар. Атмосферата в залата показва, че сме постигнали напредък. Благодаря, господин комисар, за това, че спазихте обещанието на изслушването пред нас иска, колегата Мишел Дантан не може да е тук, но иска да ви благодари. И искам да кажа, че разбира се, това е първата стъпка и парламентът ще положи големи усилия а, да бъдат постигнати целите. Днешният ден е забележителен. мнозина от нас може би не осъзнават колко е важен този ден. Е, дълго време трябваше да мине преди да убеди много хора. Защото когато отиде в супермаркета, всичко е лъскаво, ново, всичко е там и ние можем да избираме. Всъщност, е, вие вдигате завесата е, за, на трудностите, които изпитват онези, които нямат а, а, силата и е, трудностите, пред които те са изправени, трудния път, е, по който минават, е, за да осигурят блясъка в супермаркете. онова, което се крие зад завесата, никак не е хубаво. Мисля, че трябва да благодарим на председателя на комисията Жан-Клод Юнкер за негови ангажимент. В рамките на 30 секунди искам да се спра на нещо по-общо на, имаме обща сълскостопанска политика, която е подложена на бюджетен натиск и която се реформира. Фермери в моята страна са изправени пред трудности, е, свързани с е, неблагоприятни метеорологични условия поради измененията в климата. Има семейства, които са изправени пред е, невероятен натиск. Сега, не знам дали виждате това, което е в ръцете ми. Това е материал в ирландската преса. Европа се изхранва с кръвта и пота на фермерите. Ние не събираме статистика за фермерите, които загиват но един водещ експерт по безопасността казва, че ето това е истината за веригата на доставки на храни. Вашата работа ще сложи край на безмилостния натиск върху фермерите, които често стават жертви и загиват. И ще имаме една цяла хранителна, една верига, която да е справедлива за фермерите. За всички в момента в нея няма справедливост. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар. Искам да благодаря на комисията за това, че предложи тази толкова важна директива за справяне с нелоялните търговски практики в веригата на доставки на храни. Много национални парламенти дълго време очакваха подобни мерки. Добре е избран момент е да се укрепи позицията на сълскостопанските производители. В момента реформираме и общата сълскостопанска политика – сега нашата задача е да направим бюджет за общата сълскостопанска политика, който ще се отрази пряко върху живота на фермерите. Много държави членки вече имат национално законодателство, което е по-строго от предложената директива. И се надявам директивата да предоставя достатъчно гъвкавост. Например, в Финландия двамата големи а, търговци на пазара а, имат 80% от а, пазарния дял. Важно е да повишим и прозрачността за доброто функциониране на цялата варига за доставки от гледна точка на потребителите. И искам да ви попитам, господин комисар, как прозрачността на хранителната верига ще бъде повишена в светлината на предложената от вас директива. Посол Капуто. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. И много се радвам, че за това предложение, което прави по-силни фермерите Разбира се, да не забравяме задължението за плащане в рамките на 30 дни. едностранната промяна на договорите, промените са задна дата. Държавите членки е, трябва да определят национални органи, които да прилагат тези а, правила. И аз се надявам, че това ще стане бързо. В а, Италия всяко евро за купуване а, хранителни стоки, по-малко от 50 цента са за производителите. Тази директива най-сетне отчита факта, че дисбаланса в храни в веригата трябва да се преодолее, за да може най-уязвимите, т.е. фермерите, да имат повече глас. Аз вече казах в своето предложение е, пре, правото за конкуренция на Европейския съюз трябва да доведе до повече ефективност, повече прозрачности, да се засилят организациите за събиране на информация за пазара цените в веригата трябва да отчитат по-добре добавената стойност на производителите. В заключение, аз смятам, че трябва да се засилят професионалните организации. Те, тези производители трябва да имат платформа, на която да публикуват своите оплаквания. Добра новина Добра новина е и сътрудничеството с нашата комисия. Всички ние трябва да работим заедно, за да, могат, за да можем да засилим позициите на фермерите. Благодаря. Днес е важен ден. Аз искам да ви поздравя, господин комисар, защото ние много сме говорили по тази тема. Много комисари се смениха и същевременно никой не успя да стигне до директива или някакво законодателно уреждане. Наистина, ние те първа ще обсъждаме подробностите, но основното е, че вече се предлага директива срещу нелояните търговски практики. Това не е нещо лесно, като се има предвид и компетентността. Давате ни наистина големи надежди. Да, има какво още да се желая, например регламент, но все пак това е нещо много по-добро от предишните ни очаквания. Бих искала да отправя един въпрос. Това, което казахте за малките и средни предприятия, ми се струва приемливо Те са наистина повечето, вие предлагате добри идеи, но трябва да се мисли и за загубата при продажбите. Ние имаме решението на съда на Европейския съюз, което налага необходимостта от подобрение. Също така, ясно е, че големите супермаркети упражняват огромен натиск. Те са всъщност огромна индустрия. Виждаме го при Лакталис, както и други такива големи. Те налагат и натиск върху цените цените, които се плащат на селските стопани. Така че пак ще кажа, ние сме на добър път, но трябва да се стремим да решим истинските проблеми на фермерите. И това всъщност е техният проблем. Така че сме тръгнали по добър път, но нека не забравяме огромния натиск на големите предприятия. Още веднъж ви поздравявам за резултата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, както вече се каза и от госпожа Агилера и госпожа Магинес, трябва да работим. Повече от едно десетилетие вече разглеждаме тази тема. И е хубаво, че сега най-сетне имаме документ, така че на добър път много ви благодарим. Това е важно за производителите, потребителите, които го искаха и разбира се, политиците го искаха, политиците, които сме в тази комисия. Както и вчера казах, мисля, че този документ е добър, но би могъл да се подобри от нашата парламентарна комисия. Госпожа Агилера говори за големите предприятия, които упражняват такива нелояни търговски практики. Същевременно имаме маките и средни предприятия като доставчици, но не само големите предприятия са от другите страна, те могат да са и сред доставчиците. Но тук имам доверие на докладчика. Има още нещо, което е много интересно. Например, в испанското законодателство е задължително договора да е в писмена форма. Мисля, че тук можем да въведем подобен текст и да направим подобрение, защото вие предлагате много добри мерки за производителите. След това това, че искате директива, а не регламент, също може да се обсъди. Нека да си дадем сметка, че ако държавите членки ще имат по-голяма свобода при прилагането, това е отслабва сията на предложението. И накрая искам да спомена кооперативите. Нормите на кооперативите и отношенията им с техните членове се уреждат между самите тях. Това също е една тема, която трябва да разгледаме. Пак ще кажа, този документ е много важен за селското стопанство и хранителната верига. Той е добър и би могъл да стане още по-добър. Yeah, Господин Дорфман. Много благодаря за това, че сте тук и представяте това е, интересно предложение. Някои колеги казаха, че антитръстовото право, конкурентното право не действа добре, но всъщност правомощията са преди всичко на национално ниво. И те са допуснали на пазара големите предприятия в областта на търговията. Сега е много трудно да им се противодейства. И аз смятам, че предложението е, е добро. В Италия, моята страна, има вече срок от 30 дни за плащане. Отначало имаше големи протести в началото на веригата за доставки. След това това беше прието и се вижда, че а, когато има постоянство, идеите в крайна сметка проработват и а, законовите разпоредби биват прияти и спазвани. Един проблем, при големите предприятия е, че те заместват законодателя и започват да се разпореждат със своите доставчици и да ги притискат. Не може големите предприятия да се представят в положителна светлина пред своите клиенти, а от друга страна да вгорчават живота на дребните производители. А, иначе благодаря на, за а, предложението. Госпожа Шая Пирк. И аз искам да благодаря на господин комисаря. Имам конкретен въпрос. Аз е, бих била по-скоро за регламент вместо директива. И ще дам един пример. Ако, например, е, давате срок за плащане от 30 дни, аз е, чух, че големите супермаркети плащат не след 30, а след 60 дни и банките, надявам се, че ме слушате, господин комисар, използват междувременно тези средства. Какво могат да направят правителствата? Не знам дали чухте моя въпрос. Знам, че това се обсъжда в Ирландския парламент. Министърът Скала Скрота беше помолен да обърне внимание на този проблем. Сега предлагате тази директива, с която да се справим с този проблем а, при големите търговци. А, дали в вашето предложение ще можем да се справим с този проблем? Господин Буда има думата. Много благодаря, господин комисар, за вашето предложение. Както и преждеговорившите, моментът е много важен за земеделските производители. Земеделците трябва да печелят от своята работа и не могат да предлагат а, своя труд срещу минимална печалба, така че едва да оцеляват трябва самите продукти да бъдат малко по-скъпи. Важно е да има стабилност за земеделските стопани по отношение на търговията и това да е повсеместно. Например, в Румъния има проблем с цените на млякото през лятото, когато цените падат в сравнение с зимата млекопроизводителите трябва да продават млякото под себестойността му. А по отношение на продажните цени има големи разлики от много центове от цената на производителите. Тези продукти са много по-скъпи, в супермаркетите. И често пъти минералната вода струва повече от млякото в супермаркетите. Е, земеделските асоциации са наясно с този проблем. Това е познато и в Румъния. Но способността на фермерите и кооперативите да продават пряко своите продукти, във Франция, например, има такава възможност. Това дава възможност на фермерите да не зависят от изкупчиците на техните продукти от супермаркетите. Благодаря. Благодаря, господин председател. Хубаво е, че наистина имаме вече законодателно предложение. Аз не съм убеден, обаче, че можем честно да кажем на фермерите в нашите избирателни райони, че благодарение на предложението вече ще получават справедлива цена от утре, защото знаем, че ще минат поне 4 години и половина преди мерките да влязат в сила. Господин комисаря спомена, че са законодателите имат възможност да направят предложението по-убедително, но моят въпрос е защо не започнахте от самото начало с едно по-убедително предложение, за да може да има на къде с законодателите да го правят по-разводнено. В крайна сметка основният проблем при нелояните търговски практики е, че в повечето случаи имаме един малък производител, отделен производител, който се бори абсолютно сам срещу големите преработватели, дистрибутори, търговци. Ясно е, че всичко е в полза на големите. Същевременно трябва да се настоява производителите да покрият поне разходите си по производството. Но виждаме, че търговците ще са задължени да плащат справедлива цена а, поради пазарните условия. Мисля, че би трябвало да се помисли и за различни мерки, забранителни мерки. Трябва също така да разгледаме и начина на съставяне на договорите. Пак казвам, че Фермерите наистина зависят от нашето предложение и ние трябва да осигурим сигурност за тях, защото сега имаме най-големите компании, които са съществували в историята на човечеството. Това исках да кажа, господин комисар. Господин Яр, има един а, известен а, философ, а, който а, че има различни тълкувания на света, важното е да се промени. И вие, господин комисар, се опитвате да направите света малко по-добър. Къде има проблеми според мен? Получихте много поздравления. Според мен трябва да избегнем прекомерната бюрократизация на системата. Не бива да пишем твърде много и да смятаме, че ако го пише на хартия, светът е наред. Трябва да се съсредоточим върху земеделския стопанин. Сега, докато обсъждаме нещата, трябва да намерим ефективна система и не да стане така, че големите търговци да напълнят просто три папки повече и всичко да е наред. Трябва да бъдем небюрократични, да бъдем ефективни. И още едно любимо мое изречение. Не искаме да подобряваме статистиката, а реалността, действителността трябва да работим заедно в тази посока. Въпреки това и аз ще ви поздравя. Бяхте смел да предложите тази директива, да се наложите а, в комисията и ще получите от нас подкрепа. Благодаря. Sì, grazie Presidente. Благодаря, господин комисар. Споделям някои от положителните елементи в изказванията на колегите. Споделям и тревогата от това, че се предлага директива, а не регламенти. Може би дългите срокове са твърде дълги с оглед на сегашната криза, както в моя регион Сицилия Както знаете, положението на фермерите там е драматично. Те е, са жертва на безконтролна, неограничена конкуренция, има нелоялна конкуренция, големите дистрибутори оказва натиск е, върху тях. Има ли натиск да се даде, да, да се е, реагира незабавно, защото година и няколко месеца е твърде дълъг срок? Благодаря, господин председател. И аз искам да поздравя господин комисарят. Земеделските стопани в Европа отдавна чакат тази инициатива. Трябва най-сетне да ги защитим, защото до сега те са най-слабата брънка в веригата на храните. Имам предвид специално малките предприятия. Те имат нужда от стабилни доходи, особено в отдалечените региони. И това е един вид социална мярка, ако искате. Радвам се и също така, че сте избрали правната форма на директива, която задава посоката. Що се отнася до нелоялните търговски практики, смятам, че трябва да започнем действия и срещу тях. А по отношение на договорите, които трябва да бъдат подписани, и то в вид, който ще укрепи позицията на фермерите, както и санкциите за нелоялни търговски практики. когато говорим за санкции от националните органи, как това се съотнася с системите на санкциониране в държавите членки извън това. И искам да кажа, че се радвам, че спазихте своето обещание. Господин Тарабела. Благодаря. Благодаря ви, господин комисар, за това предложение за директива. Имам две идеи, които искам да споделя. Производителите са единствените предприемачи в този случай, които са изложени на риска от загуба не само заради фиксираните цени, но и защото, както знаем, мнозина от нас днес губят пари, работейки. За това трябва да ги предпазим от такива загуби в бъдеще. Как ще го направим? Вторият ми въпрос е дали може да се мисли за паралелни други мерки в бъдещата ОСП за регулиране на пазара, така че да се поддържат едни по приемливи цени за производителя а не хората да виждат, че е глупаво да се инвестира в селско стопанство, защото разходите са големи, а перспективите нулеви. Благодаря. Благодаря ви. С това всъщност изчерпваме и списъка на оратори. Не виждам други колеги, които искат да се изкажат. Колегата Петир. Всъщност още един колега ще чуем. Благодаря ви, господин комисар. Благодаря за предложението. Първо бих искала да благодаря на госпожа Магинес, защото тя имаше водеща роля по това законодателно предложение в Европейския парламент. Сега е добре, че комисията и съвета проявяват разбиране за необходимостта от такова предложение срещу нелояните търговски практики. В крайна сметка фермерите са тези, които имат най-много проблеми. Подобно и на други колеги, Бих казала, че директивата за плащанията редовно се нарушава. Виждам го в Харватия. Не се зачита срока за плащане от 30 дни. В някои случаи фермерите чакат по половин година, докато им се плати. Има и други нарушения – Например, в последния момент продуктите им се връщат обратно и те няма къде да ги съхраняват. Така че вашето предложение е наистина добре дошло, дори да е само директива, най-малкото това е добър пример, че на европейско ниво можем да се борим срещу всички в тази сива зона и да защитим фермерите. Благодаря. Колегата Ван Делкале. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че имаме такава подкрепа за предлаганото от комисията. Необходимо е на фермерите да се гарантират справедливи цени. Аз също бих предпочел да има регламент, но можем да приемем и директива. Имам конкретен въпрос. Вашата оценка за ефикасността на предложението ви. що се отнася до доставчиците на торове, собствениците на земя, които идват преди фермерите, как мислите, че ще се отрази предложението на тях? Благодаря. Мисля, че вече наистина изчерпахме списъка. Имам един въпрос обаче. Колко от нас всъщност са прочели текста на предлаганата директива? Както и да е, господин комисаря си води бележки, вече няколко страници с бележки, давам му думата за отговор. Благодаря, господин председател. Отново ще кажа, това не е някакво вълшебно решение, което изведнъж ще подобри положението на фермерите и другите участници в хранителната верига. Това няма как да се направи при нашата пазарно ориентирана политика, но поне се предлага подход от три стъпки, който би трябвало да доведе до по-добър баланс между фермерите и останалите участници в хранителната верига. Отговарям на господин Декастро, господин Дез и е, други докладчици в сянка, които винаги са ни подкрепили. Ние работим и с производителските организации. Знаем, че винаги можем да направим повече. Нелояните търговски практики или НТП са в нашия дневен ред години наред. Ясно е, че предлаганото може да се подобри и това ще го направят с законодателите. Има и други проблеми, които не са обхванати, както казахте. Последният оратор спомена, например, доставката на торове. Това не се включва. Има и други теми, които също не са обхванати ние стъпваме върху правното основание за предложението, така че подходът е основан на минималния стандарт. Ние избрахме инструмента директива, за да надграждаме над вече създаденото в държавите членки и инициативата за веригата за доставки. Ако нямаше проблем, тези 28 държави нямаше да има нужда да правят каквото и да е ако нямаше проблем с тази инициатива за веригата на доставки. Същевременно се надявам, че днешното съобщение ще приобщи фермерите, така че и те да се присъединят към тази инициатива за веригата на доставки, тъй като до сега не бяха част от нея. Би трябвало всички участници заедно да търсят решенията. Ние ще имаме следователно законодателните норми, но ако държавите членки решат да отидат и по-далеч, да разработят някаква система за изпълнение, тя може да се съгласува и чрез тази директива. Много благодаря на всички членове за това, че подкрепиха общия ни подход. Пак казвам, ние отчитаме, че е възможно предложението да се подобри. Точно за това и трите институции работят заедно. Госпожа Магина спомена много важния проблем с натиска, който се упражнява върху фермерите. Те наистина трябва да работят при всякакви метеорологични условия. Трябва да си плащат към финансовите институции, да си покриват сметките, да се грижат за семействата си. Има и много ментални проблеми, проблеми на безопасността. Но пак казвам, моето предложение е е скромно предложение. Ние искаме да възстановим до някъде баланса, да дадем повече надежда, особено на по-малките доставчици. Темата Финландия. Знам, че там има проблем с концентрацията на пазара, но това е проблем, който държавата членка трябва да реши. Ако има такава концентрация, тя е лоша и за потребителя, и за пазара. Госпожа Катайнен обясни проблема. Стана дума и за дребния бизнес. Ние често говорим за дребния бизнес, защото това са фирми, които са слаби Разбира се, маките и средни предприятия също могат да налагат нелояни търговски практики на фермерите от своя страна и чрез предложението ние защитаваме най-слабото звено, за да спрем това верижно препредаване по писмените договори. Ние сме определили четири нелояни търговски практики, но сме казали, че има и други, например, когато няма договаряне между двете страни. Това е свързано с маркетинга и промоцията. Господин Капуто, както много други, говори за налагането на изпълнението. Това е изключително важно, разбира се. Необходимо е държавите членки да го разберат, да знаят кой ще е отговорния орган и ние не искаме в този случай да налагаме някаква универсална мярка, защото във всяка държава условията са различни. Трябва да се разчита на субсидиарността и наистина държавата да може да въведе пропорционален набор от санкции. Но, разбира се, е необходимо фермера да има по-голяма власт при договарянето и да има бързо разглеждане на оплакванията, особено анонимните оплаквания, защото ако се хвърли някакво обвинение, то е безпочвено, от това страда репутацията и на компанията, и на фермера. В това отношение Испания и Обединеното кралство са добри примери. Задължителните договори са включени в обхвата на предложението. След това кооперативите, които вие споменахте, те наистина въвеждат свои собствени вторични норми. Но това може да е свързано с добрите практики в съответната държава и ако те постигат такива добри резултати, е ясно точно защо трябва да имаме директива, а не регламент. Господин Дорфман спомена нормите при търговците на дребно. Това е наистина голям проблем, защото може да се стигне до разхищение на храни. Госпожа Пири говори а, за проблема в Холандия. Ние имаме а, своите предложения а, за забраната на закъснели плащания. Може би трябва да се запознаем и с работата в Холандския парламент. Колегата Буда също говори за по-ефтините продукти, говори и за предложението на господин Юнкер. Добре е, че се обръща внимание на това ниво на необходимостта да предприемем действие и е хубаво, че имахме подкрепата на господин Юнкер да включим предложението в работната програма за 2017 година. Господин Карти, аз не ви разбрах много добре. Как ще постигнем едно по-добро и убедително предложение, ако не започнем с по-отслабеното? Не ви разбрах или казахте, че трябва да започнем по-категорично, за да може после всичко да се разводни. Вие може би се водите от преговорите за разпети петък, но ще ви кажа, че обикновено се случва обратното, просто е необходимо повече време. Защото се надявам след 6 месеца да сме осъществили промяна, Вашата институция е част от вземането на решението. Понякога не се разбира това. Господин Яр спомена анонимното отчитане, системата за санкциите, това вече го споменах. Много е необходимо, както каза и господин Тарабела, да има управление на риска. Като младите фермери трябва да получат специално ударение в предложението наистина. Надявам се никого да не съм пропуснал. Госпожо Петир, вие също говорихте за изпълнението в държавите членки и бях съгласен с вас. Господин Карти, искам все пак да отговоря. Вие казахте, че не сте разбрали какво казвам. Не разбирам дали наистина не сте ме разбрали. Аз питах, защо не започнете с възможно най-категоричното предложение за защита на фермерите и защо не се борите за такова предложение, като така избегнете възможността то да бъде твърде много разводнено – а можем да се надяваме законодателите да го подобрят. Ами ето, това е вашата задача. Така работи и системата. Тези предложения, освен това, трябва да се одобрят от комисията, така както вашите идеи трябва да се одобрят от парламента. Всеки се бори за това, което е осъществимо. Но трябва да ви кажа, че ви благодаря за подкрепата. Ще видим какво можем да постигнем. Вие споменахте доста проблеми в Сицилия, проблеми свързани с конкуренцията. Знам, че вие ще можете да изразите своята позиция в собствената си държава в бъдеще, където ще имате много важна политическа позиция, може би много скоро и ще можете сам да изпълните тези идеи. Вие вече набелязахте доста важни теми, по които можем да работим в рамките на предложението. И накрая, господин председател, искам да благодаря на колегите от Генерална дирекция селско стопанство, които са тук, които се вслушваха в различните мнения, работиха с други дирекции. Това не беше никак лесно. Може би господин Карти ще го разбере в бъдеще. Трябва да получиш подкрепа за собствените си аргументи, за да можеш да съставиш възможно най-убедителното предложение. Така че благодаря на колегите от Генералната дирекция. И накрая ще кажа, никой не бива да се страхува от това предложение. Ние не правим нищо погрешно. Ние искаме просто да забраним нелояните търговски практики, за да има повече справедливост за всички в хранителната верига. Това не е някаква битка между фермерите и останалите. Като говорим за справедливост, пак казвам, никой не бива да се страхува от това предложение. Dziękujemy, proszę Państwa, tak. Ви благодаря, господин комисар. Благодаря, дами и господа. Не забравяйте, колеги, че комисаря трябва да получи одобрението за това предложение – за директива и от останалите комисари. Необходимо е да се водят разговори между дирекциите. На второ място ще кажа, че на нас наистина ни трябва истински диалог за веригата на доставки, защото имам чувството, че се водят разговори в отделни групи не се ли води диалог, ние нищо няма да постигнем. Именно за това аз призовавам да има диалог в веригата на доставки. Така ще бъде възможно да се постигне напредък. Това не значи, че трябва да сме съгласни с всичко, но диалогът е необходим. Сигурно ще се намерят, разбира се, начините за заобикаляне на нормите и при съставянето на договорите. Освен това, можем да се запитаме, ако нещо е договорено, то може ли да бъде забранено или не. Но нека пожелаем на докладчика и докладчиците в сянка успех в техните усилия. Виждам, че нашият екип ще бъде много силен. Освен това, можем да разчитаме на добрата воля на комисията и съвета. Това ни напомня и за работата по Омнибус. Нека се надяваме на възможно най-добрия резултат. Благодаря на всички. Пак ще кажа, че Изразявам специална благодарност и на господин комисаря. Следващата седмица ще се срещнем в Страсбург, но този път без господин комисаря. Благодаря, преустановявам заседанието.